2009 година бе подписано споразумение между е, Индонезия и Европейския съюз и аз е, им пожелавам добре дошли тук сред нас. Следващата точка от е, няколко съобщения. Господин Майк Натрас напусна е, групата на Европа за свобода и демокрация на 23 юни 2010 година и от тук нататък той ще, бъд, ще се причислява към групата на